May I ask you, colleagues, to take seat? Колеги, мога ли да ви помоля да вземете местата си? Ще ви дам няколко минути по време на въвеждащите думи на номинираната за комисар по конкуренцията госпожа Вестегер – за журналистите, за да могат да решат къде искат да седат. Добър ден! Нека първо приветствам госпожа Маргарете Вестегер, която е номинирана за комисар. Привесваме в, нашия, в нашата комисия ЕКОН. Това е третото изслушване в комисията ЕКОН ние се превръщаме в една машина за изслушване, но тази, това изслушване е много важно, за да можем да оценим подобаващо цялата колегия, да видим как стоят нещата по отношение на независимостта на кандидатите, техните умения за комуникация и разбира се да видим какви са техните политически приоритети и по какъв начин те ще допринесат за стратегическия дневен ред на новата комисия. Знаете правилата на нашата работа. Кандидата за комисар ще бъде помолена да направи въвеждащо изявление с дължина максимум 15 минути и след това ще имаме 45 отговора, една минута за задаване на въпроса и една минута за отговаряне. В първата част обикновено се задават въпроси от политическите групи и независимите депутати. Ще помоля всички да се придържат към ограниченията във времето. Една минута за задаване на въпроси две минути за отговаряне на въпроса езиковия режим днес е превода ще бъде предоставен на 23 езика и ще помоля всички, които се изказват, да не говорят преквено бързо, за да можем да гарантираме доброто качество на превода. Също така, в вебсайта на парламента ще бъде предаван на живо с помощта на Streamline на настоящото изслушване. Става въпрос за това, че Насърчаването на конкурентоспособността е нещо много важно за нашата комисия, а и за целия Европейски съюз. И като се имат пред изпълнителните функции на комисията в тази област, ние искаме да работим заедно с тях, за да сме сигурни, че парламента внимателно разглежда всички аспекти на политиката на конкурентност от гледна точка на интеграция на пазара, и също така да имаме възможност да разработим допълнителни области на взаимно взимане на решение възоснова на а, действията, които извършваме по отношение на обещетенията, исковете за обещетения. Знаем, че конкуренцията подобрява нашата, нашето економическо състояние. Също така разглеждаме нарастващото влияние на нашия конкурент САЩ. Разглеждаме банковия сектор, както и новите законодателни актове, които бяха въведени през последните няколко месеца, включително и новите нормативни актове. И сега давам думата на, на, на, на номинираната за комисар госпожа Маргарете Вестегер. Всичко е наред с превода. Уважаеми дами и господа, Мисля, че е уместно да кажа няколко думи за политическите приоритети и целите, които си поставям. Основната цел е да създадем общество, в което хората могат да преследват мечтите си, да се грижат за своите семейства, общество, в което човешките същества, климата и природата са в равновесие, общество, в което економиката е устойчива така че да не създава дългове, които да изплаща следващите поколения. Едно отворено общество, което гарантира свободата и разнообразието на всички. Ако бъда утвърдена за комисар по въпросите на конкуренцията, ще работя за това, на което съм посветила политическия си живот. Да дам своя принос така, че нито малките, нито големите да бъдат смачкани от онези, които искат да наложат своята воля със сила. Благодарение на свободна конкуренция можем да дадем простор на нови идеи и да предложим на потребителите стоки на достъпни цени. Това е, има ключово значение за свобода. За първ път влязах в Европейския парламент при 25 години като стъжант. Никога не съм си представяла, че ще застана днес пред вас и за мен е чест и се чувствам смирена. Бях на 21 години, когато станах член на Комисията по европейски въпроси на моята политическа партия в Дания. Нашият лозунг беше Ние вярваме в Европа. Продължавам да вярвам. Преди три години, точно по това време, станах министър на економическите въпроси и вътрешните работи и участвах на първото си заседание на съвета ЕКОФИН. Това беше време на много голяма несигурност. И в съвета видях и усетих как доверието в Европейския съюз започна да се превръща в конкретни решения за Европейския съюз. Ние успяхме да оцелеем по време на кризата, само благодарение на това, че не се разделихме и продължихме да работим заедно в името на общия интерес. Това беше духът на това заседание. И благодарение на мъдрите решения, взети от Европейската комисия, Европейския свет и Европейския парламент, кризата беше ограничена. Започнах с тези спомени, защото искам с, в същия дух да изпълнявам своите задължения на поста, за който кандидатствам. Аз мисля, че защитата на общия интерес е, има ключово значение за политиката за конкуренция. Не съм свикнала с високопарни думи, но не смятам, че те са неуместни, когато погледнем към изпълнителните правомощия, осъществявани от Европейската комисия в областта на конкуренцията. Неутралност, безпристрастност и прецизност, за да се гарантира върховенството на закона. Неутралност, безпристрастност и прецизност по фактите, по економиката и закона. Това ще бъде и основата, на която ще върша своята работа. Ще се вслушвам във всички, от най-големите многонационални предприятия до представителите на малки фирми, от, от държавите до гражданите. Но анализите на моите служители и моята собствена преценка няма да се подават на ничие влияние. Авторитетността на мерките за изпълнение на политиката в областта на конкуренцията, осъществявана от Европейския съюз, почива до голяма степен на нашата независимост, безпристрастност и зачитане на конфиденциалността при работата по конкретни случаи. Ако бъда утвърдена, ще защитавам този принцип неуморно. Проверките ще се провеждат и решенията, предложени на колегията, независимо от националността на предприятието, или неговата големина. И в случаите на държавна помощ, независимо от това за коя страна става дума. За мен това са ценностите на изпълнението на правото в областта на конкуренцията. И ако бъда утвърдена се надявам да работя заедно с вас, така, щото безпристрастността, неутралността и прецизността да бъдат винаги основата, на която ще се изпълнява конкурентното право. Кризата беше опитомена, това е вярно, но през последните няколко години в Европа имаше рецесия, нарастваща бедност и крайно несигурни изгледи за бъдещето. Предизвикателството сега е ясно. Европа да се изправи на краката си, да се насърчи растежа, да се създадат работни места, да се стимулира новаторството, да се възвърна динамиката и социалното сближаване. Конкурентната политика играе ключова роля в подкрепа на призива на новоизбрания председател на комисията за насърчаване на заедостта, растежа и инвестициите. Основната ми цел ще бъде да преодолявам основните пречки пред растежа и иноваторството, които създават работни места. Фирмите успяват, когато се конкурират възоснова на своите достоинства. Но в важни пазари, пазари като енергетиката и цифровия сектор е необходимо основните играчи да спазват правилата. Ето защо е още по-важно да се дава възможност на малките и средни предприятия да се развиват. В областта на държавната помощ аз ще надграждам върху постигнато в областта на модернизацията на държавната помощ. Това е модернизация, която ще даде възможност на всички държави членки да поемат все повече активна отговорност за държавната помощ и което е още по-важно, ще се повиши прозрачността и откритостта при използването на оскъдните публични средства. Гражданите ще имат много по-ясна представа за това как се използват средствата на данокоплаците. Това ще бъде важна част от нашия демократичен дебат. Понякога изпълнението на държавната помощ, на правилата за сливанията и а, антитръстовото законодателство са свързани с а, цена в, краткосрочна, в краткосрочен план лоялната конкуренция и промените в пазарите дават действителен дивиденд в областта на растежа, но те могат да имат и краткосрочна социална цена. Аз ще работя с държавите членки и регионите, така че техните мерки да не спъват структурните реформи. Заедно с това ще работя с държавите членки и регионите, така че мерките в процеса на прехода да отчитат и социалното измерение. Политиката в областта на конкуренцията в Европа почива на ясни и солидни принципи. Те се съдържат в договора и са издържали изпитанията на времето. Отвореността на единния пазар и осигуряването на условия за равнопоставеност са основните и непосредствени цели на политиката в областта на конкуренцията. Онова, което можем да постигнем обаче, не е конкуренцията сама по себе си. Това, което е важно, е да създадат работни места и Европа да се развива. Много се случи след, откакто правилата за конкуренция бяха формулирани в договора. Меко казано. Економиката ни сега е цифрова. Това и други тенденции ни потикнаха и ще продължават да ни потикват непрекъснато да следим тенденциите на пазара, непрекъснато да бъдем бдителни и да предвиждаме промените в економиките. На този фон политиката в областта на конкуренцията играе ключова роля, за да възстановим растежа. За мен става дума не само за фирми и потребители, става дума за гражданите, става дума за хората, става дума за нас. Европейските предприятия – Малките и средни предприятия, както и големите многонационални фирми, се конкурират в глобален свят. И дисциплината, която налагат правилата за конкуренция в Европейския съюз, могат да помогнат на фирмите да бъдат новаторски и да растат и да бъдат по-силни. Някои смятат, че има нещо като противоречие между политиката в областта на конкуренцията и индустриалната политика. Бих възразила. Ние имаме нужда от политика в областта на конкуренцията в не по-малка степен, от която имаме нужда от нова научна-развойна дейност, инвестиции, капитал и добре образована работна ръка. Не е в интерес на индустриалната политика да се закрилят компаниите от конкуренцията за сметка на потребителите. Ето защо аз не гледам на ресора конкуренция като на изолиран ресор. Тъкмо обратното. По-доброто регулиране създава и подпомага единния пазар а, и помага на а, конкурентните предприятия да се развиват. Регламентацията оформя реалностите на пазара. Някои смятат, че ние не можем да си позволим ефективно изпълнение на конкуренцията у дома, когато пазарите в чужбина не се конкурират толкова стриктно. И тук не съм съгласна. Най-добрият начин да се подготвим за конкуренцията у дома е да бъдем най-добрият начин да се подготвим за конкуренцията навън е да сме конкурентни у дома. Заедно с това проблемите в глобалните пазари трябва да се решават непосредствено в нашите преговори и в Световната търговска организация. Ние имаме нужда от повече конкуренция в чужбина, но не по-малко конкуренция у дома. Политиката в областта на конкуренцията е в сърцевината на идеята на председателя Юнкер за по-справедлив и по-развит единен пазар. Надяваме се да, раз, да изградим ефективен, сигурен и устойчив енергиен пазар и да намалим цените за потребителите и индустрията. Ние искаме нашите европейски фирми да са готови да се конкурират в цифровата економика. И ние ще продължим да следим финансовия сектор. Ние трябва да бъдем по-амбициозни в, за по-амбициозните задачи и по-скромни в, за по-скромните задачи. Модернизацията на държавната помощ ще ни помогне да се съсредоточим в областите, които изискват нашата намеса, като разчитаме на държавите членки да поемат своята отговорност по отношение на другите мерки. Що се отнася до антитръстовите мерки, ние трябва да се съсредоточим в практиките на бизнеса в ключови сектори. Аз съм за силната конкуренция няма да ограничавам големите предприятия да се конкурират възоснова на своите достоинства, но няма да се поколебая да успоря поведението на големите играчи, които нечестно притискат малките конкуренти. Ще трябва да се борим срещу картелите. Ние всъщност ние говорим за ценности и надявам се, ако бъда утвърдена, ще се надявам заедно да устояваме този принцип и тези ценности. И разбира се, поемам ангажимент за чест и открит диалог с Европейския парламент. Не само когато бъда поканена и когато е необходима, но когато е необходимо. Това е в интерес на всички. Вие е, представлявате европейските граждани и се надявам, че тази година ще отбележи началото е, на плодотворно сътрудничество. Благодаря за вниманието. Благодаря на кандидата комисаря. А сега преминаваме към първия кръг въпроси и отговори. Пръв е Буркербот за НП. Благодаря, господин председател, госпожо Вестегър. Искам да ви задам въпрос, свързан с международните измерения на компетицията. До година 93% от растежа в света ще бъде извън Европейския съюз, това казват прогнозите. Европейския съюз губи дялове от пазарите и вече не сме чрез сред най-добрите, както в информационните технологии, така и в стратегическите е, производства, строителството, според вас дали нашата политика на конкуренцията взема предвид тези международни измерения. И второ, е, европейската политика и търговската политика. Какви са връзките? Ние бихме искали да можем нашите предприятия да бъдат конкурентоспособни, особено в стратегически отрасли но предприятията не, мог, не могат да се борят сами за мястото си. По какъв начин вие ще защитите европейското място? Аз мисля, че в крайна сметка това са проблеми, които вълнуват страшно много а, хора, включително и малките предприятия, които трябва да се конкурират в, на световните пазари. Въпросът е, че трябва да има еднакви правила за всички, независимо от седалището, броя на акционерите и така нататък. Трябва да се прилагат европейските правила. Второ, когато преговаряме по търговски споразумения в СТО, ние трябва да, да, да престанеме да се крием. Ние трябва да позволим на нашите предприятия да бъдат е, и в е, да, да, да, да могат и да имат достатъчната бързина за реагиране. Трябва да работиме също така правилата да бъдат прилагани от всички навсякъде. Но мисля, че този дебат, това е само началото на този дебат. Той има много аспекти и в много отрасли то е от огромно значение, независимо дали става дума за, за патенти или за други проблеми. Така че ще продължим този диалог и с другите комисари и с заинтересованите страни. Лиза Ферейра има думата от името на социалистите и демократите. Благодаря. Искам да ви задам въпрос за банките, за финансовия сектор. Според директивата за банките в случай even to a bank uh, without triggering resolution в съответствие с реконструкцията и преструктуриране на банките се казва, че след като се направи преглед на различни неща, направи се стрес тест, направи се преглед на активите, трябва да се вземе решение. Към този момент ЕЦБ извършва цялостна оценка, която е преди изпълнението на новата функция по отношение на надзора и според това, което те правят, може да се изисква такъв, так, такава намеса на капитала. По какъв начин вие ще гарантирате, че това ангажиране на капитал няма да създаде проблеми по отношение на конкуренцията, по какъв начин това ще отговаря на правилата за държавна ползмост, помощ и по какъв начин ще позволи на жизнеспособните банки да оцелеят в тази ситуация. Благодаря ви. Едно от нещата, което мисля, че занимава повечето хора, е по какъв начин да се отнесем към финансовия сектор. След всички проблеми, които те причиниха през последните години, след кризата, която стартираха, как да продължим нататък. Имаме именно тези специални правила заради много трудната економическа ситуация, в която се намираме в момента тези неща, за които вие говорите, още не са се случили в EBRD. В момента не се занимаваме с измъкване на банки. И това същото е свързано с правилата за държавна помощ. Начинът по който ще прегледаме правилата в случаите, в които имаме държавна помощ, ще е, съчетае та, точно, точно това, дали да им помогнем или да прекратим тяхната дейност. Моята работа ще бъде такава, каквато беше и дейността на комисара за този ресор през трудните години, които изминахме. Наистина, в трудна ситуация сме, Данакоплаците отново и отново и отново бяха накарани да платят за огромните рискове, които поеха банките в един много критичен момент от времето. Начина по който ще се работи с държавната помощ е в съответствие с ЕБРД. Първо ще се намерят мерки за оздравяване и след това ще се изисква вече държавна помощ. Благодаря. В началото на тази седмица министър-председателя на моята страна и министъра на финансите обявиха мерки за борба срещу укриването на данъци. Европейския съюз обвиниха е, ирландското правителство за това, че дава възможност да се укриват милиарди евро в писмо, публикувано в началото на тази седмица, комисарят Алмуни информира ирландското правителство, че неплатените данъци са всъщност равносилни на държавна помощ. Всъщност, ако купя компютъра си в една страна, продажбата е регистрирана в друга страна, какво може да направи Европейската комисия, за да не допусне подобно новаторство страна на многонационалните предприятия, което всъщност е насочено към намаляване на конкуренцията. Едно от многото неща, които наскоро, че а, така наречената система а, Irish Tax, а, всъщност това е технически а, техническо е, съкръщение, специализирано съкръщение, което малко обърква. Проблемът е доста сериозен, защото повечето от предприятия в Европа си плащат корпоративните данъци. Големите предприятия имат е, възможност е, да си издействат по специален режим при който плаща доста по-ниско ниво на данъчните задължения. А това изглежда подозрително. Аз ще продължа работата започната от господина Омуня, за да се хвърли светлина върху някои от тези режими. Да, разбирам, че по данъчните въпроси трябва да има консенсус. Това не означава, че данъчната политика ще се вкара така да се каже през задния вход. Ако това обаче е равносилно на държавна помощ, пряко или косвено, това е въпрос който попада в ресора на комисария по конкуренцията. Защо е интересно да се провери какво се е случило, какви са а, приходите и как може да се сложи край. Сега Силви Колар от името на либералите. Благодаря, госпожо. Първо една забележка намирам, че е много тъжно и неприятно, че толкова малко хора присъстват в тази зала. Не защото вие сте представител на АЛДЕ, а просто защото това е най-важната е, политика в Европейския съюз, особено френските депутати, които непрекъснато обвиняват за всичко политиката на конкуренция. Вие казахте, че конкуренцията съдържа и елемент справедливост, т.е. да бъдат защитени по-малките, ново постъпилите на пазарите срещу по-големите, срещу по-мощните. Това е добре, но не трябва да забравяме международните измерения. Европейските предприятия трябва да действат в един много широк обхват и на широка сцена. Така че ние на, на, на практика някак, някак си пречим на нашите предприятия да имат размаха на международната сцена. Как можем да им дадем преимущества, но да не им отнемем нищо и те да се облагодетелстват от това? Разбирам, че може би това е първоначалното впечатление, защото това виждате, това четете в вестницата, какво е поведението и начина по който се действа на глобалните пазари. Така че разбирам. И затова смятам, че е много важно в средносрочен и дългосрочен план да насърчиме иновациите, развитието за създаване, за създаване на работни места. Но в краткосрочен план трябва да платиме социалната цена. Трябва хората да бъдат обучени, за да могат да бъдат, да бъдат гъвкави и да, да променят дейността си. И мисля, че И, е, има много хора отгоре на всичкото, които смятат, че решенията се взимат над главата им и че те не ги разбират. Така че, мис, мисля, че при принципа да се защитаваме от, от конкуренция вътре в Европейския съюз не е добрия принцип. А, аз, доколкото ви разбирам, най-важното е, е да можем да постигнем един балансиран подход, да имаме глобална визия на нещата, а не да разглеждаме само нещата в отделни пакети. Но какво ще ми кажете, когато една е, европейска фирма трябва да се конкурира с друга фирма от друга страна, която получава държавни помощи. Да, много от европейските банки обаче също получиха много голям размер държавна помощ. Важното е сега да видим от тук нататък в търговските споразумения, в СТО, по какъв начин, да видим по какъв начин ще се решават нещата, как, как се, се развиват тези неща в различните юрисдикции. Защото... А, защото ако в крайна сметка се предоставят държавни помощи, скрити или други, това ще бъде за, а, на гърба на не купат. Рина Кари, Обединена левица, благодаря. Аз съм а, тук. Имам един въпрос по свободната конкуренция. Когато една община направи голяма инвестиция, да кажем изграждане на метро, се превижда клауза, свързана с възможността за обществени поръчки, но юриспруденцията вече е модифицирала тази практика, що се отнася до, нареш... до нарушението на конкуренцията. Съгласна ли сте с факта, че трябва да гарантираме дори и в обществените поръчки да се предвидят правила, отнасящи се до колективни договори, до обучение, до стажове и така нататък. Вие се позовахте на Европейския съд и трудността е свързана с времето, което минава докато съдът се произнесе и с съдебната практика. Онова, което е ясно, да се създават повече работни места, отколкото места за стажанти и в частните и обществени предприятия. Когато има търг за обществени поръчки, трябва да има разпоредби за обучението, за стажовете. Това, което е важно обаче, е в тези правила да се прилагат спрямо всички. Предполагам, че това ще бъде въпрос, който ще продължим да обсъждаме. Сега от името на зелените Мишел Реймон. Госпожо Вестегер в своето поведение казахте, че ще се борите за малките и средни предприятия, за да могат те да имат шанс за оцеляване срещу големите компании. А, миналия понеделник комисара Омуня, който все още работи, каза пред нашата комисия в отговор на въпрос. Става въпроса за една атомна електроцентрала в Великобритания 30 години. Те имат държавни помощи и за тях се заплаща двойно цената, пазарната цена на електричество, така че това води до сериозни проблеми за а, хората. А, решението беше обявено малко по-късно, но не и при нас, което показва до каква степен той уважава парламента. Смятате ли, че такова решение трябваше да бъде взето две седмици преди вие да влезете, а, да, да вземете поста? Смятате ли, че то трябваше да бъде отложено и какво решение бихте взели вие самата по този казус? Well, well, that is... Трудно е да се каже, защото аз не бих могла да взема това решение, ако то вече е взето. Така както аз разбирам този случай, мисля, че за него подготвителната работа е продължила повече от две години. Ако комисаря смята, че е готов да предложи това нещо пред колегията, той трябва да го направи. Независимо от това, ако някой ден се сблъскам с подобен случай, който е подобен като принципи на този, това, което ще взема предвид е, че държавите членки сами решават какъв енергиен микс трябва да използват по отношение на доставката на електричество. Това не е въпрос, който ние трябва да решаваме тук. Това е от компетенцията на държавите членки. Така че, от тази гледна точка, това, което е важно, разбира се, е да проследим дали са спазни правилата за държавна помощ, дали доставчика не е прекалено компенсиран, дали е имало отворена и прозрачна процедура в съответствие с правилата за държавна помощ. Доколкото разбирам, преговорите, които са протекли, това е била задачата на комисара Алмуния и неговия персонал да се занимава именно с това и това е възосновата основата на тяхното решение. Хората имат свое собствено мнение по отношение на атомната електроенергия. Някои са за, други са против, но не това е въпроса. Въпросът е, че самите държави членки могат да решат и това, което комисаря трябва да направи е да прецени дали, ако има държавна помощ, начинът по който тя е предоставена съответства на правилата от договора. Това е. Благодаря от EFTTT. А, господин Стефан Лув. Когато Обединеното кралство се присъедини към общия пазар през 70-те години, англичаните си представяхме се присъединяваме към просперираща търговски блок. След решението да се превърне в политически съюз, Европейския съюз сега дава 20% от световната търговия. След едно десетилетие се очаква това да стане 15% високи данъците, безработицата се повишават, а нашите конкуренти сега повишават своите данни. Не знам какво е правила Европейската комисия през последните години, но не смятате ли, че данните показват, че Европейския съюз не помага на, нито на страните, нито на съюза като цяло да се конкурират с когото и да било? по никакъв начин не, не виждам в това образът на Европа, която съм си представила. Онова, което виждам е Европейския съюз, който се развива от единен пазар – в общност, в която всички разчитаме един на друг и в който има баланс между задачите и правомощията на държавите членки и правомощията на Съюза. Ето защо Европейския съюз успя да обоздае една толкова остра криза. Не знам как щеше да изглежда света без Европейския съюз. Абсолютно убедена съм, че той щеше да изглежда много, много по-зле. Благодаря. Благодаря ви. Сега за неприсъединените, за независимите сотири от Зарионополс. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, επιτρέψτε μου μία επισήμωση διαδικαστικό ζήτημα. μία... Господин председател, искам първо да направя едно заявление. Е, ние сме независими, нямаме политическа група, не представляваме никой, т.е. аз представлявам само самия себе си. И сега нека да задам въпроса по за европейската конкуренция. Европейската съюз обеща намаление на цените и а, растеж на работните места. Напротив, обаче, имаме концентрация на монополи, все повече а, безработица и все повече монополи. В моята страна пристанищата, гарите биват купени от големи монополи и постепенно е, индустрии, малките индустрии, промишлени предприятия затварят или са е, погълнати от е, големи индустриални тръстове други пък изнасят производството в страни, където работната ръка е още по-ефтина. Това, понеже в началото трябваше да направя заявление, позволете ми още малко да поговоря. Така че трябва да решим какво точно искаме от Европейския съюз. А, благодаря, господин председател. а, разчитате много на моето мнение. Повече. Мисля, че наистина трябва да признаем, че както и да погледнем Европейския съюз, съчувствието към хората, които станаха жертви на е, кризата е у всички нас, младите в Гърция, в Испания, за всички от тези, които не могат да намерят своето място на трудовия пазар независимо от коя партия сме, какви възгледи имаме. Ние сме просто членове и граждани на Европейския съюз. В никакъв случай не мога да приема, че Европейския съюз е причина за това Напротив, аз смятам, че Европейския съюз е основен оператор и основен актьор за намиране на решение на тези въпроси. Защото в противен случай без Европейския съюз страните ще бъдат още по-малки и още по-слаби. Затова а, ви казвам, че ще, ще намеря възможност да потърсиме решение, но наистина съчувстваме на хората, които пострадаха от кризата и решението може да се намери в едно сътрудничество между различните институции. Но аз мисля, че нищо няма да постигнем с това да обвиняваме Европейския съюз за всички злини, независимо какви са те. Благодаря ви. Благодаря. Господин Лудек Нидермайер от НП. Добър вечер. Първо нека кажа, че много дълбоко оценявам вашето въведение и отговорите ви до момента. Ако наистина сте толкова прецизна в своите задължения, както бяхте по отношение на време траенето на вашето въвеждащо изказване, мисля, че наистина конкуренцията в Европа е в добри ръце. Сега, моят въпрос е по отношение на обхвата на вашата отговорност. Споделям вашето мнение за Европа, но е честно да кажем, че понякога ние решаваме проблемите с твърде много регулативна политика. Въпреки всички нови нормативни актове, всички е, регулации, с всичките добри намерения, които стоят за тях, резултатите не винаги обаче са толкова добри. Това, което вие можете да направите като комисар е да имаме въвеждане на регулация и използване на нормативни документи само тогава, когато това има смисъл и когато това повишава прозрачността и увеличава ефективността. Благодаря ви. Да, съгласна съм с вас, че а, не винаги трябва да се занимаваме с регулиране, защото а, и това е добре, защото иначе би било много скучно да съм комисар по, компетен... по конкуренцията. Саморегулирането на пазара, прозрачността правоприлагането, нови начини на работа с държавите членки. Понякога това са по-ефективни инструменти, които могат да бъдат избрани. Едно от нещата обаче, което аз намирам за важно, когато се опитам да направя балансирана преценка, е, че европейските регламенти идват на място на 28 различни законодателни разпоредби. Малките бизнес предприятия може да не оперират във всички 28 държави членки, но все пак могат да работят в 3, 4, 5 от тях. И вместо да им се налага да търсят каква е законодателната основа в държава А, Б или С, могат да използват общия европейски регламент. И това е смислено. Освен това, понякога имаме проблеми на пазара. Или пък е невъзможно потребителите да разберат какво всъщност се случва е един пример за това. Би могъл да бъде да речем банковите такси на нашите плащания, тези такси, които ние не виждаме. Това е сериозен недостатък на пазара, защото ние като потребители не можем да реагираме в този случай. Може би тогава е добре да имаме регламент, това да е регулирано. Но аз ще направя всичко, което мога, за да подходя балансирано кога трябва да се работи с нормативен акт и кога могат да се използват други инструменти за постигане на целта по най-оптимален начин. Благодаря ви. Благодаря, Анелиза Доц. Благодаря и поздравления за това, че бяхте издигната за кандидат. В е, Европа има е, сериозен проблем с малките предприятия, които се борят с големи пазарни играчи. Вече споменахме един пример, е, който ме много ме вълнува енергийния пазар в Великобритания. Там има 6 големи играчи. Те бяха е, монополни доставчици. На тях се пада 95% от пазара и са собственици на 70% от производствената мощност. Но според независимите анализите, английските потребители плащат допълнително 136 лири, просто защото пазара не функционира както трябва. Това е непоносимо за много домакинства. Това е проблем в цяла Европа. Малките и средни предприятия са изключени от определени пазари. Потребителите нямат достъп до истински конкурентен пазар. Моят въпрос към вас е какво ще направите е, по време на своя мандат, за да, се запо... за да започнем да решаваме този проблем? Благодаря ви за това, че дадахте конкретен пример, защото това е много добър пример за проблемите, с които се натъкват много граждани в Европа. А именно, единния пазар не функционира както трябва, защото конкуренцията не е достатъчно силна. Няколко е, господстващи играчи са си поделили пазара. И за потребителите е много трудно да упражнят правомощията си и възможностите си на потребители. Аз мисля, че разполагам с няколко инструмента това да се промени. Това са правилата за антитръст, антитръстовите правила, сливанията и държавната помощ. Това съответства ли на правилата или пък навлизаме в една по-сива зона? Второ, въпреки, че аз съм влюбена в конкуренцията, първите няколко години е така. Както всички знаете, дори конкуренцията не може да постигне абсолютно всичко. Ето защо аз се надявам да работя с комисията, с заместник-председателя, който отговаря за енергийния съюз и комисаря, който работи в областта на климата и енергетиката, защото когато се приложат различни правила, можем да постигнем нещо. Чувала съм данни за това колко трябва да се инвестира, за да се здобием с необходимата ни енергийна инфраструктура през, последните, през следващите 15 години. И когато работим в тази област, когато постигнем тези резултати, ще спомогнем за спадане на цените. Сега, е, дрешва под от име... Госпожо кандидат комисар, първо смятам, че в тази правна сложна област вие успявате да се оправите прекрасно. Е, говорите ясно, точно и гражданите могат да разберат какво точно означава конкуренция. Сега, Радвам се, че малките и средни предприятия са в от ключово значение за вас, защото знаете, че те обикновенно са в неравностойно положение спрямо големите. Знаете, че регламент от 2003 година изисква 10%. Знаете, че за, голем, за големите предприятия 10% за да се установи дали има а, дали е създаден картел или не, не представлява нищо, докато за малките това е огромно цифра. Така че аз а, искам а, мерките и санкциите срещу малките да не бъдат такива, каквито са срещу големите и мощните. Най-доброто е не да да не, да не се стига до картелиране. Разбира се, предприятията, които имат ши, широк ветрило от продукти в сравнение с предприятия, които произвеждат или имат само един продукт, разбира се, нещата не са равностойни. Правилата за санкции и глоби дават известна гаранция и същевременно съдържат достатъчно гъвкавост за да можем да разглеждаме всеки отделен а, случай по-отделно. Така че всичко зависи как, по какъв, по какъв а, начин, а, каква, каква, точно е, каква точно е била злоупотребата. Така че може да има балансиран подход. Но аз при всички случаи смятам, а, че глобите трябва да целят отказването и е, защото в крайна сметка, след като печелите много, имате достатъчно а, е, пари да а, е, плащате глоби, не е, дост, не, е дост, не е достатъчно. Защото някои си го позволяват. Затова смятам, че наистина трябва да има правила за да, на известна гъвкавост но също, същевременно глобите да бъдат достатъчно големи, за да се отразят и наистина да ударат по джоба. След. Ja, mange tak, formand. Og øhm, også endnu en gang øh, tak til Margrethe. Още един път благодаря госпожо Вестагер за изключителните ви встъпителни думи които ни показаха, че политиката в областта на конкуренцията е изключително важна. В писмото за мисии на новоизбрания председател на комисията господин Юнкер се казва, че трябва да се предприемат мерки и срещу укриването на данъци. Както знаем, това се практикува от някои големи предприятия в някои държави членки. Предполагам, че вие можете да ни кажете по-подробно как възнамерявате да подходите, особено е, към тези предприятия, които заобикалят правилата, защото укриването на данъците е, е в ущърп на малките и средни предприятия. Благодаря ви и аз. Благодаря ви и е, за хубавите думи и за това, което казахте за моите комуникативни способности по една толкова сложна тема. Всъщност въпросът не е толкова специализиран и технически по своето същество. А, от основно значение е дали едно предприятие си плаща данъците, дали е, инвестира в новаторството. Е, ако го правя, след това вижда, че други предприятия успяват да намерят вратичка в закона, така че да платят по-малко данъци. Предприятията, които насърчават новаторството, трябва да си платят и данъците, за разлика от другите, които заобикалят закона. Аз мисля, че ние трябва да работим, за да се премахне климата на недоверие, който се е създала. Не знам какъв е времевия хоризонт на някои от проверките, които вече са започнали, но става дума за приоритетни задачи и се надявам, че сроковете ще бъдат кратки. Не само за да се реши въпроса сам за себе си, но и защото има значение като сигнал. Дариус Розати от НП. Благодаря. Европейският газов пазар далеч не е конкурентоспособен и справедлив. Някои външни доставчици на газ се възползват от своето доминиращо положение и въвеждат дискриминиращи практики към потребителите. Една от тези компании, Газпром от Русия, са печално известни с това, че пречат на диверсификацията, налагат ценови монопол и в резултат на това някои държави членки плащат 70 до 90% повече за газ от други държави членки. И така, какво вие възнамерявате да направите, за да възстановите а, равнопоставеността и конкурентоспособността на газовия пазар в Европа? Първо, разбирам, нещата, които вие казвате, че някои много, че много малко на брой играчи доминират на пазара и това е което се случва, когато имаме доминираща позиция. Ето защо разследването за практиките на Газпром ще продължи и надявам се също така ще приключи. Не мога да ви кажа кога ще се случи това, но то трябва да приключи, защото това е проблем, който говори и във връзка с, за който се говори и във връзка с приоритетите на новоназначения председател на комисията. Как ние да имаме сигурен и диверсифициран начин да осигурим енергийните нужди на Европа. То е свързано и с създаването на заето, защото цените на енергията, разбира се, са основен елемент за всеки един бизнес, който оперира в Европа. Така че тук е важно да продължим и да приключим текущите разследвания, но също така напълно да се възползваме от антитръстовото законодателство и неговите правила, те да бъдат приложени в цялата си сила. Защото проблема е, че ако а, хванем някой, друг може да види това като възможност да направи същото. Защото има много малко играчи в този пазар. Това е наш приоритет не само в, конкурен... в областта на конкуренцията, но защото това е важно по отношение на възможностите на фирмите за тяхното развитие и също така от гледна точка на енергетиката в Европа. Благодаря. Андерс Примдал Витисен, заповядайте. Вие подчертахте, че има и политическо измерение в вашата роля. Искам да ви попитам конкретно. Някои смятат, че трябва да преминем към практика, при която Европа се превръща в европейски шампион. Тоест да се дадат възможности само на онези, които могат да играят господстваща роля в съответния сектор. Според вас, ако бъдете утвърдена за комисар, тази тенденция, която съществува в Европа, как може да се управлява? Като се промени е, законодателния режим, за да се насърчават някои сектори в Европа? Аз не вярвам само в европейските шампиони. Аз мисля, че предприятията могат да развиват дейност не само в Европа, но и на глобалния пазар. Така че най-доброто е да можем да се, предприятията да могат да се конкурират както на свободните пазари, така и на пазарите, на които има повече ограничения когато бъдат направени предложения, като това, което казахте, ако защитим предприятията от конкуренция, има опасност стоките да станат много скъпи, предприятията да не инвестират в научно-развойна дейност. Следователно, потребителите ще купуват по-некачествени стоки на по-ниска цена. Това е губеща стратегия. Ето защо Решаващо е да направим така, при изпълнението на правилата е, за конкуренция да се преследват цели, при които националната или европейска конкурентоспособност да бъде от ключово значение за глобалната конкурентоспособност и да бъде стимул за развиване на научно-развойна дейност, може би в, на основа на обществено-частното партньорство. Това ще направи предприятията по-силни и ще даде на Европа унази сила, от която има нужда. Е, Рамон Тремоси и Берт Балес. Тук съм, госпожо кандидат комисар. Добър ден! Благодаря, че така внесахте един свеж е, дух в нашия комитет. Аз приветствам, че вие споменахте цифровия отрасъл, защото знаете, че някои имат 90% дялове от пазара комисията предложи на Google да излезе с нови е, решения. Обаче до сега това не е постигнато нищо за да се отговори на 20-те иска, които са подадени от потребителски организации. Покоре на всичкото, продукторите и на Google не винаги са най-добрите, нито от гледна точка на качеството, нито на цената. Така че, каква ще бъде следващата точка, за да защитиме европейските потребители срещу подобни практики? Както вече казах, не знам каква ще бъде конкретната следваща стъпка, но ще има следващи стъпки. Защото се намираме в едно класическо класически пример. Един а, монополист с огромни дялове на пазара и жалби от а, различни потребители. А, вчера в Германия Така че аз не смятам, че е необходимо да правиме конкретни разследвания днес, а просто да, да имаме необходимите инструменти, които да могат да ни позволят а, и да а, а, правиме разследвания в, а, при развитието на пазарите. Същевременно времено обаче нека, нека не забравяме, че пазарите се развиват с неимоверна скорост днес. Така че не смятам, че трябва да се прави едно разследване, второ, трето и така нататък. Защото в крайна сметка пазара трябва да бъде конкурентоспособен и отворен. Да, ще, ще предприемеме нови мерки, но за сега все още не мога да ви кажа какви ще бъдат те. Благодаря. Йонас Фернандес. Благодаря, господин председател. Господин Юнкер каза в своята реч пред парламента през месец юли, че вътрешния пазар не винаги автоматично има приоритет. Социалните фактори също трябва да се бъдат вземет предвид в Европа. По време на моята предизборна кампания през месец май се срещнах с родители в едно село, в моя избирателен регион. Те имат деца с различен вид умствени увреждания и от години се борят, така че регионалното правителство, местното самоуправление да им даде сграда, в която да се създаде а, дом за тези деца и да се предоставят професионални грижи за тях, но а, политиката за конкурентна способност, според мен грешно тълкувана, ги натиска за това, че такива услуги трябва да се предоставят и от частни компании, които да имат печалба. И това, което те се притесняват е, че учреждението, което те в момента имат, може би ще стане част на собственост. Според това, което каза господин Юнкер, по какъв начин трябва да се постигне баланс между конкурентно способен пазар и същевременно опазване на такива социални инициативи, които всъщност показват истинския дух на гражданско участие и на инициативност. Първо, едно от нещата, които наистина оценявам, е, че в този случай държавите членки имат силна отговорност. Това, което ние от гледна точка на конкуренция наричаме тези услуги, са услуги от общ интерес. И тук вече се прави препратка към социалната отговорност на държавите. И те трябва да определят кои услуги са от економически интерес, кои са социалните ни нужди. Дали това е грижа за децата, грижа за хората с увреждания, дали а, тук става въпрос за здравни услуги, услуги за болнични заведения и така нататък. Така че много е важно това да се има предвид. Да се има предвид, че има някои неща, които касаят пазара и трябва да са пазарни услуги и други, които не са такива. Държавите членки трябва да вземат решението. И аз наистина а, оценявам това, че ако една държава членка иска да промени начина по който се случват нещата, тя трябва да може да го направи по прост и прозрачен начин. Но самите държави членки трябва да решат какви са социалните им нужди и по какъв начин може да се подходи към тях. Струва ми се, че това е един от важните баланси, които се пазят в Европейския съюз защото това дава възможност нашите общества да бъдат различни. Тогава националните политици в своя диалог с техния електорат, с техните колеги ще могат да решат какво е подходящо и да го направят. Надявам се, че ще се случи най-доброто на семейство, с което вие сте говорили, защото изглежда, че те наистина са срещнали сериозни затруднения. Благодаря, НП. Благодаря ви много, госпожо кандидат-комисар. Вие сте от една малка страна, в която няма много корупция. Вие сте от социал-либерална партия с а, връзка с бизнеса, но пък вярвате и в ролята на държавата господин Албуния не можа да реши проблемите с Google. Има и друго наследство от миналото. Никакви мерки не са взети срещу данъчния дъмпинг. Дания страна с високи данъци, но имате огромни правомощия. Можете да проверявате, да санкционирате и няма достатъчен демократичен контрол. Първият ми въпрос е как ще направите така, че ще се разработят бъдещите насоки заедно с Европейския парламент, а не зад гърба на парламентаристите. Второ, необходимо е, е гражданите да разберат значението на политиката в областта на конкуренцията. Третият ми въпрос – как смятате, че ще се развие е, и оформи вашата работа, съвместна работа с парламента през следващите седмици и месеци? На първо надявам се, че сте готов за много кафе, защото това е датския начин. Не можем да пушим и затова пием много кафе. Това е началото на много добър диалог. Конкуренцията, разбира се, е специална област. Тя е заложена в член 103 на договора, но тя е предвижда много ограничени елементи по отношение на обикновената законодателна процедура. Но имаме нужда от конкретни разговори. Когато предлагаме така наречените незаконодателни мерки и те да се изпълняват преди е, да се приемат самите законодателни мерки. Това, което е направено до сега е много полезно. Комисията успя да намери точния баланс. Говорихме е, дали законодателството е най-добрия път, дали не може да се използва регулирана пазара и прозрачност. И в този контекст смятам, че много важно да приемем, че може и да няма законодателство. Може да няма обикновена законодателна процедура, но пък Европейския парламент може да държи комисията отговорна, както в формални, така и неформални срещи. Последния въпрос, не си спомням втория ви въпрос. А информационната политика. Мисля, че ние трябва да продължим напред. Ние често задаваме въпроси по открит и прозрачен начин, е, но също така е важно хората да знаят с кого се срещам, големите и малките държави, граждани, фирмите, защото прозрачността е изключително полезен фактор и аз се надявам, ако ще работим заедно през следващите пет години, да можем да хвърлим поглед назад и да кажем Погрижихме се държавната помощ да бъде в ръцете на държавите членки и държави, за гражданите имаше прозрачност и сме убедени, че сме положили най-добрите усилия, за да помогнем на фирмите да се развиват. Благодаря. При, през при всички случаи очакваме да продължиме и сътрудничество в областта на съзаконодателството. Мария, Мариза Мат, Матяш. Господин комисар, кандидат, госпожо кандидат комисар, добре дошла. не, вероятно. А, така не, не сте свикнали много с исканията на радикалната е, левица. Искам да ви попитам дали смятате, че конкуренцията има някакви ограничения, някакви граници и, или смятате, че има някои отрасли, които могат да останат извън обхвата на конкуренцията? А, понякога, когато превеждаме името на моята партия хората се стряскат, защото това е радикална лева партия в превод. Така. Да. Спятам, че има ограничения за конкуренцията, има граници за конкуренцията. И за това Смятам и го казах в въведението си, че конкуренцията не е ресор сам по себе си. Той е част от много други политики. За това трябва да работиме заедно с другите комисари, с парламента, за да видиме докъде може да стигнат, къде могат да се поставят границите. За това се радвам, че председателя Юнкер предлага един нов начин на, на работа, защото само така има някаква възможност за истински успех. От друга страна, им трябва да има и баланс и, и е, координираност между това, което ние правиме и това, което правят държавите членки. Е, държавите членки е, си имат и национални парламенти. Хората, парла, техните депутати представляват гражданите, така че те са унези, които могат да определят какво за дадена страна е социална услуга и социална нужда. Аз не смятам, че можем да имаме един конвергентен модел за цяла Европа. Ернест Уртасун. Señora Vestager, eh, voy a volver al, a la cuestión de la energía para... Благодаря. Добър ден. Ще говоря по въпроса за енергетиката в испанския контекст Господин Алмуния се опита да се справи с това, но безуспешно има олигополия при нас в енергийния сектор, което означава, че нашите потребители плащат най-скъпо за електрическа енергия същевременно. Има регулаторна рамка, която води до привилегии за нашите компании. Те правят невероятни печалби. Основната причина за тази олигополия е, че Испания закъсня с прилагането на директива 72 за общите правила за енергийния пазар. Това е сериозно нарушение, нарушение извинявайте, на европейското законодателство, както е изтъквано нееднократно. Какво ще направите, за да разграничите компаниите, да ги разделите тези компании, които работят в различните части на енергийния сектор и да изпълните европейското законодателство в Европа, в Испания, извинявайте, и наистина да спазите права, правилата за конкурентоспособност по отношение на малките играчи в енергийния сектор в Испания. Благодаря ви. Намирам тази ситуация за много сложна, защото онова, което се случи през последните години е следното. Нещо се либерализира, други неща си останаха такива, каквито си бяха. Вървим напред много бавно и мисля, че е време и важно да се направи призив за енергиен съюз, за да имаме устойчива, сигурна и разходоефективна енергия. Не мисля, че можем да решим това, като подхождаме по въпроса частично, страна по страна. Въпросът е къде ни трябват инвестиции. Разбира се, отговор е в енергийния сектор, не само в мрежата за, разпре... за а, пренасене, но също и по отношение на мощностите, мощностите, за да можем да сме сигурни, че имаме диверсификация на производството на електрическа енергия. Но, като кажа всичко това, което разбира се означава, че комисарите, заместник-председателите трябва да работят в тясно сътрудничество. Мисля, че освен това е и много важно, ако аз бъда утвърдена като комисар по конкуренцията, да провеждам разследвания, ако има случай на злоупотреба с, пози... с господстваща позиция. Ако има случай, в който на малките предприятия им е много трудно да навлезнат в пазара, да предоставят по-ниска цена на крайния потребител. Мисля, че така стоят нещата. Има прекия път към този проблем, а също така има и големия общ подход, който ще доведе до енергиен съюз. Благодаря. Сега господин Марко Дзани. Благодаря беше, обя... беше обявен началото на проверка за Фиат. Първия случай. Не... Смятате ли по този конкретен случай? Как смятате да се наместе, за да се реши този проблем по структурен начин? И второ, разговаряли сте с председателя Юнкер за случая Фиат. Преди една година каза, че не се притеснява от проверките, които се задават от Брюксел. Това го каза в качеството си на министър-председател. Най-напред съм напълно съгласна, че подходът трябва да бъде структурен. Защото едно е да правим разследване случай по случай, но тези случаи трябва да се разглеждат възоснова на едни, на едни и същи принципи. Основният, основ, основният принцип е, че трябва да плащаш данъците, данъците, които трябва да платиш, които плащат конкурентите и другите фирми. Това е чисто и просто справедливо. С натрупването на опит в подобни проверки, ние ще постигнем две неща. Първо, възпиращ ефект – и второ натрупване на знания за това как са организирани е, тези схеми, какви модели прилагат. Искам обаче да направя оговорката, че не става дума за обща законодателна политика през задната врата, а гарантиране на лоялна конкуренция. От това, което знам за случая, е нормално, смят, е справедливо да се каже, че хората се чувстват обидени от някои нещата, които четат, защото те ценят плащането на данъци. Ще продължат проверките. Ние ще натрупаме опит и знания от тези проверки. И разбира се, с тези натрупани а, знания ние ще можем да подхождаме и по структурен начин в бъдеще. Костас Мавридес от групата на социалистите. Благодаря, господин председател. Системата за защита, която се въвежда от директивата за защита на договорите. И е, всъщност, аз ви прочетах един отказ от току-що взето решение от Европейския съд. Мисля, че няма по-добро обяснение на връзките между банката и а, човека, който взима заем в момент на криза. Особено в страни, които са били разтресени от кризата, като моята страна Кипър. Не смятате ли, че най-после трябва да има по-конкретна политика за практическа защита на а, вземащите кредити или заеми, не е ли крайно време да има а, е, хум, хуманна страна, хуманен аспект а, е, на нещата, а не просто сляпо да се прилагат разпоредбите на директиви? Абсолютно съм съгласна с вас. Защото през трите години, в които участвах е, на заседанията на Екофин, точно за това, по това работихме за да банките или финансовите институции да имат еднакви правила, да, да има, за тях да има еднакви правила, управление, солидност, а, достатъчна, достатъчен капитал, за да може след кризата да имаме наистина един малко по-стабилен финансов сектор. банковия съюз всъщност ще даде, ще предостави решения на много от проблемите, пред които сме изпразени. И колкото до а, прилагането на разпоредбите. Сега в крайна сметка банковия съюз няма да бъде подходящ за всички, той е, ще е, бъде отворен и за, хора, и за страни, които са извън Европейския съюз, но трябва да подсигуриме правилата за тези, които са в него и тези, които не са в него, да бъдат абсолютно еднакви. Така че в, в, в е, Екофин и с имаше единодушие за това и получихме и много силната подкрепа на Европейския парламент точно за този балансиран подход. Зигфрид Бунеза. Was... Благодаря. Някои от нашите колеги вече казаха, че понякога политиката в областта на конкуренцията на Европейския съюз понякога пречи на компаниите от Европа. Има случаи, в които европейски корпорации се опитват да осъществят сливане. Това не се случва, а те биват придобити от компании извън Европейския съюз, което разбира се води до ограничения на европейска економика на световно ниво. Ние вече сме говорили за своите притеснения по това. Вие какво мислите по въпроса? И второ, Европейската комисия даде зелена светлина на сливането на телефоника и A+, след като се спазват определени условия. Вие смятате ли, че това е знак за по-дълбоко разбиране от страна на комисията на това, че а, трябва да направим нещо по отношение на глобалните играчи, които влизат в, европейс... в европейската економика в областта на цифровите технологии. Нещо много важно. Когато говорим за сливания в тези пазари, трябва да разбираме самите пазари. В този случай, наистина съвсем буквално разглеждаме всеки случай, случай всеки отделен случай по-отделно. Важно е сливанията да могат да бъдат одобрени, но също така е важно да се а, гледа за мерки в случаите, в които такова сливане може да навреди сериозно на конкуренцията. Дори да имате световни амбиции, вашата способност да се конкурирате трябва да бъде оттренирана на европейско ниво, за да можете да се изправите срещу световната конкуренция. И това е много важно. Много важно е да слушаме компаниите, да говорим с тях, когато говорим за необходимите а, мерки, за да сме сигурни по какъв начин работят нещата на тези нови пазари. Линията, която поемаме по отношение на сливанията е бизнесите, които искат да се слеят, да могат да се слеят, разбира се, при спазване на следното условие. Конкуренцията да не бъде нарушена – мисля, че това трябва да бъде взето предвид, ако искаме да се борим за световна конкуренция. И разбира се, трябва да се, виждат, да се водят дебати с други юрисдикции, как се случат нещата при тях. Ние не трябва да подхождаме дискриминационно, защото един купувач е купувач, а продавач е продавач, независимо, за това, независимо от това къде какво се случва. Геро Санеманс, заповядайте. Новото белгийско правителство и съставянето на белгийско правителство е вече на крайния, достига до крайния етап. Вашата колега Мариан Тайсън ни каза няколко неща. Един от въпросите е свързан с банката Дексия. Вие е, споменахте тази банка в писмените си отговори. Генерална дирекция конкуренция смята, че тук е, има е, нелоялна конкуренция и държавна помощ. 30 до 50 милиарда е сумата, за която се говори. Ако вие решите, че това са спестявания, а не акции, това ще има огромни последици за структурата на банковия капитал. Това е горещ картоф. И може би това ще е последната пречка пред съставянето на белгийско правителство. Знаете ли нещо? Моят отговор ще бъде много кратък, за да компенсира а, вашият по-дълъг отговор. И краткият ми а, отговор е нищо не знам по случай. Това е проблем свързан с създаването на белгийско правителство. Ако вие не знаете нищо, ако никой, никой не знае нищо, това е, това е хубава новина а, за Белгия. Анелис Докс е следващата. А, благодаря. Както знаете, пет, пет фирми господстват в пазара на търговия на дребно с хранителни стоки. Трима търговци в Финландия държат 88%. Някои от супермаркетите злоупотребяват с господството си положение. Те оказват натиск върху фермерите в развиващите се страни, а също така оказват натиски върху потребителите. В Обединеното кралство беше създаден контролен орган – който има възможност да санкционира супермаркетите, които нарушават правилата. Но три от четирите фирми имат седалище в Европа. Как ще спрете фирмите да не злоупотребяват с значителния си пазарен дял? ще възприемете ли ясни правила, за да се отнасят супермаркетите справедливо и с доставчиците и с клиентите? Регулаторът ще има ли правомощията да спре да търговците на дребно да оказват натиск върху доставчиците и потребителите? Да, разбирам, че този въпрос за големите вериги супермаркети създават трудности. Това е въпрос, по който работят националните власти. Когато една фирма има европейски, има дейности в няколко европейски страни, може би тук е има място и за европейски контрол. Е, конкурентните правила трябва да се налагат не по-малко стрикно, отколкото на в други области. Съвсем наскоро беше публикувано пространно проучване в този сектор, около 400 страници, така че не съм го прочела подробно но всъщност е, там са събрани доста данни за броя на доставчиците, чието стоки са на рафтовете, доколко има новаторство в опаковките, съдържанието, какъв е факторът новаторство. И след това се прилага е, иконометрия, за да се види колко са участниците на пазара. Подходът е много интересен. Разбира се, иконометрията няма безгранични възможности, но така или иначе ни дава една добра представа за функционирането на сектора на европейско ниво, тъй като те се съобразяват с дейността на националните конкурентни органи. Мисля, че можем да продължим да разговаряме по този въпрос, тъй като имаме много добра основа с това проучване, което, беше, което излезе а, днес. Сега, Роза Тун Хокенштайн от името на НП. Right in the back, if you see me. Точно за това съм. Аз искам да продължим разговора по държавните помощи. Европейската комисия подпомага потребителите чрез а, своите потребителски центрове за разрешаване на трансграничните спорове. Тези центрове се организират от държавите членки. Смятате ли? обаче, че е редно на един такъв център да се откаже средства. Просто защото някой е решил, че това е незаконна а, държавна помощ. Така че, можете ли да ни кажете дали наистина финансирането на тези потребителски центрове са незаконна държавна а, помощ? И Второ, имаме една цел промишлеността да генерира 20% от БВП до 2020 година. Ако няма държавни помощи, е, може и това да се постигне. Така че, може ли от друга страна да е, разчитаме на вас, че ще защитавате единния пазар срещу натиск на монополите? от ключово значение е да не се спре финансирането, просто защото се, би могло да се счете, че е незаконно и така нататък. Така че аз мисля, че въпросът просто трябва да се зададе въпроса и нещата ще станат ясни, ще се разяснат. Второ, мисля, че държавите членки трябва да имат много широки правомощия, когато става дума за подобни проблеми. Новата рамка за държавните помощи в рамките на новото групово освобождаване дават на държавите членки много големи прерогативи в областта на държавните помощи. И... Така че а, знаете, че а, държавната помощ трябва да се нотифицира при дадени критерии и така нататък. Но, но естествено, че трябва да, да, под, да подпомагаме на потребителите да търсят правата си. Но същевременно и, потребит, и за потребителите е добре да се поставят въпросите с държавната помощ, т.е. да бъдат, всичко да бъде ясно. Така че в случая, който споменахте, мисля, че можем да прилагаме стриктно структни правила, регла, регла, регламенти, когато става дума за прилагането на тези правила. съжалявам, толерирам 10 секунди повече, но не минута и половина. Следващо. Госпожо кандидат за комисар, вие отговорихте на един колега, че всички компании в Европа вече са обект на едни и същи правила и трябва да се съобразяват с тях, независимо кой е собственика, но имам два въпроса във връзка с това. Първо, последиците от закона за, а, за конкуренцията става въпрос за така наречения механизъм за разрешаване на спорове по Атлантическото, трансатлантическото споразумение за инвестиции така наречения тип, може ли това да има превес над националните закони тогава, когато имаме арбитраж. Дали това все пак не води до изкривяване на конкуренцията? Вие какво ще направите по този въпрос? И второ, ако имаме пътни такси в европейска страна, които са само за чужди граждани, а не, са, а не за собствените им граждани, това не е ли също изкривяване на конкуренцията? От гледна точка на тези, които пътуват и какво смятате да направите по този въпрос? За съжаление, Знам много малко по отношение на този случай, за който говорите от гледна точка на транспортните компании, но е разумно да се повдигне въпрос, ако има дискриминация. Ако, например, камиони с чужестранна регистрация се таксуват, а тези с местна регистрация не се таксуват, тогава трябва да се направи разследване, защото недискриминацията е също една от основните ценности не само на политиката за конкуренция, но на Европейския съюз като цяло. Мисля, че това, което госпожа Малстрем каза по време на своето изслушване във връзка с инвеститорите, беше много точно. Много идеи се появят, много съобщения. И всичко това трябва да бъде разгледано сериозно, да се види какви са рисковете, от какво се страхуват хората по отношение на трансатлантическия договор, споразумение, извинявайте, и какви са притесненията, които трябва да имаме във връзка с споровете между инвеститор и страна, а също и дали има вече готови схеми за това. А, убедена съм, че ние ще се върнем отново на този въпрос, защото струва ми се, че има 150 000 отговора по отношение на публичното изслушване във връзка с диспути между държава членка и инвеститор. Всички тези отговори трябва да бъдат изчетени, преди да можем да предприемем следващите стъпки, но Абсолютно съм сигурна, че сте чули какво каза госпожа Малстрем понеделник точно по тази тема. Аз споделям нейното мнение. Споделям нейното мнение, че това е въпрос, който трябва да бъде разгледан много подробно. Тези стотици хиляди случая няма да изчезнат и трябва да се подходи внимателно към дебата, къде трябва да бъде баланса. Благодаря, Алде. Благодаря, благодаря госпожо Вестаге за встъпителните думи и впечатляващото ви явяване. Е, личните данни и конкурентната политика. Вече чухме за Google и антатръстовите мерки. Личните данни се превръщат в един от най-ценните ресурси на нашата економика. До сега комисията като че ли не, основава, не осъзнава, че и личните данни а, е, трябва да бъдат в е, обхвата на конкурентната политика е, почти се оформят е, монополи, които не биха били допуснати в други сектори. Защитата на данните не е пречка пред е, развитието на економиката. В Съединените щати личните данни са в правомощията на Министерството на търговията. Има връзка между конкурентната политика и личните данни. Вместо, вместо да се обсъждат случаите по-отделно от политическа гледна точка, ние имаме нужда от единен подход. Съгласна ли сте и бихте ли ни казали какъв ще бъде вашия подход? Да, съм наясно с това, че данните се превръщат в новата валута на интернет. Те са изключително ценни, защото когато имаш достъп до данните не само на един човек, но на милиони, тогава можеш да правиш анализи, които са съвсем различни от това, което можеше да се постигне преди 10 години. Просто инструментариум е съвсем различен. Ето защо ние трябва да разберем много ясно какво се случва. Аз не смятам, че ние сме наясно с тенденциите и не сме наясно с това как да съчетаем преуспяващ бизнес, основан на цифровите услуги и нашите данни – аз мисля, че бих работила с комисаря, който отговаря за защита на личните данни и правилата, свързани с тях. Надявам се, че ще работим заедно с Европейския парламент, парламент е, тези въпроси е, попадат е, в границата между конкуренцията, основните права и свободи, търговията. Това не е нещо, което трябва да предприемаме днес. Това е предизвикателство е, и за Генерална дирекция комуникации. Пазарът развива толкова бързо, е, че трябва да си в добра форма, за да не изоставаш. Благодаря. Следващият оратор. Като комисар по въпросите на конкуренцията, вие ще имате ресор, който не е изолиран, а ще бъде свързан с други. Много граждани в Дания не могат да разберат, че помощта за някои предприятия не е била пречка пред преместването им в други страни. Дори и комисаря за конкуренцията би трябвало да следи за факта, че европейските фондове и субсидиите не би трябвало да се използват за загуба на работни места, а с помощта на Европа да се защитават работните места. Ето защо. Тоест, европейските средства да се използват за създаване на нови работни места, а не за закриване на съществуващи такива. Абсолютно съм съгласна. Трябва да се направи така, че правилата да се прилагат стрикно. Не могат да се получават а, помощи а в същия сектор през последните две години да са закрити работни места или пък да има планове за закриване на работни места през следващите две години. Ето, това е една сериозна опасност. Ако едно предприятие получава а, помощ, не бива да се смята, че това е единствения начин да се прави бизнес. Трябва да се внимава с това, кой получава помощите, защото има опасност да се подпомагат сливанията между определени предприятия. При всички случаи трябва да се спазват правилата. Това е определящия фактор. Ако бъда утвърдена за комисар по конкуренцията, в взаимодействие с комисаря за регионалните въпроси и за вътрешния пазар, трябва да, трябва да работим заедно. Това е дейност, която попада и в трите сектора. Това е свързано и с регионалните помощи, защото ако се използват за създаване на работни места, това означава, че те не трябва да се използват за изнасяне на дейността и съответно изнасяне на работните места в друга страна. Също въжи за научно-развойната дейност и за и инфраструктурата за нея. Има поредица от фактори, които следва да се отчитат при общата оценка. В е, системата, системата, която трябва да изградим, не би трябвало да дава възможност на предприятията да вършат каквото искат. Георгиос Благодаря, господин председател. Госпожа кандидат-комисар. Кажете ми от политическа гледна точка, кои са най-големите заплахи за компетенцията, за комп- конкуренцията. За банките, и поли, износната политика на Китай ли, Газпром ли, е, технологическото развитие на Съединените щати ли или нашите монополи. Аз имам и знам какво. Аз мисля, имам много строго определени виждания за това, но на последното ни среща с комисаря, той като че ли някак си се беше вече е, примирил, въпреки усилията, въпреки всичко, което беше направено. Защото монополите и господстващата позиция продължават да бъдат господстващи над пазара. Е, сега, може би, не съм права, но ми се струва, че ако беше той постигнал всичко, нямаше да остане работа за мен. Сега, много от а, имаме много крачки за правене. В крайна сметка, в никакъв случай пазарите не са съвършенни и винаги ще има огромни предприятия, които ще се възползват от господстващата си позиция. Въпросът е за това да има строго, строги препила защото някои от пазарите, които споменахте, е, са трудно а, е, променливи, трудно може да има намеса на тези пазари. Защото те не зависят от нас. Така че се надявам, че ще мога да направя собствените си разследвания, но се надявам, че ще мога да работя и с вас в тясно сътрудничество, защото вие сте близо до хората в избирателните си окрази и вие много много по-добре е, така ще улавяте духа на е, начина по който се е, прилагат е, правилата и какви са последиците. Благодаря, Ева Пълна. You rightly look to the right, but... Правилно погледнахте надясно, но ме сложиха отляво, нищо, че съм от НП. Може би, за да се сближа с, с своите колеги от социалистическата група, въпреки, че някои от тях липсват. Виждам, че и двете имаме една и съща страст към шоколада, но съм сигурна, че и в други неща ще се окаже, че имаме общи неща, както много добре знаете. А, приключването на Дигиталния пазар е една от моите ключови политики и за мен е много важно ние от парламента заедно с комисията да създадем правилните стимули за създаването на високостойностни работни места в Европа, най-вече за младото поколение. Вярвам, че информационните технологии са един от най-мощните двигатели в тази област. И а, много искам да знам какви са вашите подходи, как вие ще подходите към предизвикателствата на дигиталния цифров дневен ред, пред които е изправена комисията. Смятате ли, че намесата в IT индустрията може да е противопокъсна, защото пречи на бързото развитие на този сектор и смятате ли, че трябва да има внимателно да се намесвате в тези случаи. За съжаление, Микрофона беше взет от председателя. Този шоколад всъщност е, е, е обект на сливане, защото от една страна има в него любимите ми бомбони, а от друга страна тъмен шоколад. Но, наистина споделяме не само страста си към шоколада, за да може да се създадат работни места с висока стойност. Това е нещо от изключително значение за мен, за да може Европа да намери своето място в веригата на стойност и е, да е, работи с останалата част от световната економика. Така че, нашата задача е не само да създадем много силна европейска економика, но също да видим къде е нашето място в веригата на добавена стойност в световен мащаб. IT индустрията разбира се е от изключително значение. Това, което аз смятам, е, че конкуренцията подобрява нововъведенията и смятам, че налагането на антитръстовото законодателство също ще подпомогне нововъведенията. Защо? Ако имаме много големи компании, които напълно доминират IT индустрията, то тогава е много по-трудно на малките компании да бъдат процъфтяващи и да въведат на пазара своите нововъведения. Това е, ако нямаме изпълнение на антитръстовото законодателство. Това е важно, защото сме виждали фантастични и изключително вдъхновяващи примери на дребни компании, които не мислят за себе си като за национални компании. Те мислят за себе си в глобален мащаб, дори и да са съставени от един, двама, трима човека. Независимо от това, те обаче са глобални. Това са компаниите, които не са подпомагани, не са галени с перце и въпреки това имат идеите, имат а, идеята за това нововведение, което се харесва на всички потребители по цял свят. А сега от името на комисията Имко Ивелин Гаперт. Благодаря, господин председател. Виждам, че и от страната на НП е, има много отсъстващи. Госпожо кандидат комисар, какви конкретни мерки смятате въведете за а, колективните искове за да могат на тях да се отговори. Смятате ли, че ще се създаде специален механизъм и ще трябва ли той да се включи в един цял европейски механизъм за групови искове? Какви мерки ще предприемете за защитите правата на потребителите, като същевременно обаче им предоставите по-широк избор. Ще вземете ли мерки срещу нело, нелоялните и неравноправни практики и ще наложите ли санкции на а, предприятията, които ги практикуват? Първо, смисъл. За мен беше очудващо да разбера, че може да се използва обикновената законодателна процедура в а, областта на конкуренцията. Аз разбрах, че Алмуния и всичките, и цялата а, комисия е, отлично е преду... работила по силата на тази процедура с съвета, но най-вече с парламента. Така че ще сведа нещата много отблизо. Колкото до груповите, колективните искове, ние все още нямаме е, история. Но ще видиме. Защото когато а, стана а, дума за групови изкое. Това значи, че предприятията не са прилагали правилата. Тук има а, нали, две, две е, страни на нещата. От една страна не са прилагани правилата, от другата страна, след като е, има е, някаква не, е, е, не, трябва да се, след като има нарушение, трябва да се плати. Така че в никакъв случай обаче не трябва да подценяваме е, сред, средствата, които ще ни е, помогнат да, да, да, да, да възпреме подобни по-нататъчни действия. Средствата за възпиране. Но от друга, от друга страна, струва ми се, че глобите трябва да бъдат наистина много високи, за да няма повторно е, извършване на същото нарушение. Благодаря за отговора на първия въпрос. Сега за баланса между конкуренцията и социалния дъмпинг имаме регистър на чуждестранните предприятия. Това е регистър, в който трябва да се регистрират чуждестранните фирми. Вие го познавате този регистър. Така че да могат да се осъществява контрол, данъчен, социален и така нататък. Този регистър беше критикуван. Въпросът беше отнесен към предишната Европейска комисия. Наскоро проверката ще стигне и до вас. Вие защитавате ли датските регистри които са, ги обвиняват в това, че представляват нарушение на конкуренцията. Най-напред конкуренцията не може да означава движение надолу. Конкуренцията трябва да се основава по лоялен начин. Регистрите в Дания преследват и тази цел – да, разбира се, може да се твърди, че до някъде има прекомерност. На първо има опасност те да станат твърде бюрократични и да възпират предприятията можем спокойно да кажем, че трябва да преследваме е, неплащането на данъци. Заедно с това обаче, когато се спазват правилата, няма абсолютно никакъв проблем. Майкъл Реймон от името на Зелените. Уважаема госпожо кандидата за комисар, във връзка с конкуренцията при данъците. Зададоха ви въпроси, вие бяхте много дипломатична, ние всички сме политици тук, знаем колко внимателно хората могат да отбиват определени въпроси. Сега ще задам нещо конкретно като въпрос. Тази година излезе а, информация от главна дирекция конкуренция във връзка с данъчното облагане в Люксембург и още две страни. Изглежда, че това беше свързано с внимателно оформяне на въпросите, така че на отговорите, така че да се спестят данъци на тези международни компании. И да, беше казано, че това може би се равнява на държавна помощ. Интересно ми вие какво мислите и също така, ако мога да ви насоча, разбирам, че не можете да ми дадете окончателен отговор, трябва да се проведе сериозно разследване, но моя въпрос е какво целите с това и дали възнамерявате да отделите повече ресурси, за да се справите с този проблем. Благодаря ви. Какво искам аз да направя е да спечеля делото, ако има такова дело. Също така трябва да намеря доказателства, за да а, докажа това, което искам да покажа, защото това ще бъде един много важен сигнал към всички бизнес предприятия, които плащат данъците така както трябва. Ако можем ние а, да се изправим срещу тези, които избягват а, данъците, които дължат. От това, което вече научих, това е доста сложен въпрос, защото това не е свързано с правилата, а е свързано с решенията, решенията на съда. И тук трябва да се заровим много надълбоко в разследването, да стигнем съвсем додолу, за да сме сигурни, че имаме солидни доказателства, че това би могло да бъде отнесено към съда. Мисля, че това трябва да бъде нашата амбиция ще бъде наш приоритет да работим по този въпрос и както казах и преди. Идеята тук не е да се опитаме през задната вратичка да прокараме обща данъчна политика. Не. Ще продължим да имаме различни ставки за корпоративен данък в Европа, но ми се ще а, новото предложение за консолидиран корпоративен данък да получи подкрепа и да бъде прието, но това не е добър отговор на това, което ви ме попитахте. Като цяло смятам, че това е нещо, с което можем да се справим. Ще отделим ресурсите за това и ако се фокусираме, ще можем да се справим в някакъв разумен срок, а не да ни отнеме цяла вечност. Благодаря, Вероника Лопе Фонтане от НП. Благодаря, господин председател. Госпожо кандидата, комисар, Вие казахте, че правото и законодателството в областта на конкуренцията трябва да се прилага по абсолютно еднакъв начин в всички държави членки. Нека да спомена корабостроителниците, които в някои държави са от огромно значение за растеж и а, работни места. Европейския съюз не винаги е бил много справедлив. Ето, искам да спомена случая и спора между Испания и Холандия. В единия в единия път беше бяха наложени санкции и в Испания, а не за е, Холандия. Така че можете ли да ни уверите, че ще прилагате по абсолютно еднакъв начин общностното право в дадени отрасли? Да. Е, не, почти нищо не знам по този въпрос, свързан с корабостроителството, за да мога да се произнеса. Но корабостроенето е много важен сектор не само за Европа, но и в целия свят. Защото а, морският транспорт е от огромно значение за много от производителите и особено за промишлените стоки. Но тези сектори, както и всички други, трябва да бъдат включени в конкурентните правила. И всичко това трябва да присъства в преговорите по търговски споразумения или е, преговорите в СТО защото е, трябва най-после да се е, вземе решение дали корабите ще се състроят с е, държавна помощ или не. Марко. Благодаря. Имам два въпроса. Първият е по методологията на работа, която ще прилагате. Вашия предшественик извърши много проверки, без да предприеме конкретни решения. Вие как ще предприемете? Второ, трябва ли да очакваме продължение на подхода на господина Омуния? Второ, контрола върху сливанията и придобиванията. Оказва се, често, че големите акционери и спестители биват наказвани и се случва да загубят изцяло а, своите инвестиции, от което се възползват спекулантите. Как ще защитите дребните акционери и дребните спестители в Европа? Последната част на въпроса това може да не да се окаже трудно от гледна точка на прякото изпълнение на конкурентните права. Когато се обсъжда сливане трябва да се огледат различни фактори. Дали ще има конкуренция на пазара, на който функционират. Част от необходимите условия за одобряване на сливането може да отчетат въпросите, които вие споменахте. Сега бихте ли повторили още един път първата част на въпроса? за подхода, който ще следвате в своята работа. Мисля, че трябва да се откриват проверки, въпреки че те може да не доведат до налагане на глоба, ако става дума за картел, или условия при сливане, защото ако не се откриват а, а, дела, за които не смятате, че ще има резултат, а, ако само отмятате списък, обхватът ще бъде твърде ограничен. Понякога започва проверка, защото има подозрения, се оказва, че те са безпочвени. В някои случаи трябва да приемем това. Така че трябва да продължим процеса и а, стилът на работа на господина Алмуния. Но е необходимо а, да се действа бързо, защото не е лесно една фирма да бъде подложена на контрол, за да може, ако няма основания за санкции, тя да може да се върне към своята дейност. Господа Шао Демозе, благодаря най-напред регистрите в Дания не са бюрократични. Вие говорихте за това, че глобите имат възпиращ ефект. Казахте, че правилата трябва да се спазват. Но по същия начин лоялната конкуренция на вътрешния пазар а, трябва винаги да се зачита. Смятате ли да изградите нещо като специална група, за да предприемете действия в сектори, в които има съмнение за нарушение държавна помощ, социален дъмпинг, дискриминация? Бихте ли обмислили а, тази а, специална група, която да се намеси бързо в сектори като транспорт, енергетика и така нататък. Понякога е трудно да оценим какъв, какво ще бъде въздействието, какъв ще бъде резултатът от такава една специална група. Начинът по който се работи в областта на конкуренцията е, черпи вдъхновение от конкретната среда. Това е единствения начин да се взимат решения, които да са легитимни и които след това да се е, защитават в е, съда, евентуално. И които заедно с това защитават интереса на потребителя, който иска да придобие определена стока. Да не забравяме и правомощията на националните органи за защита на конкуренцията. Друг един аспект, който е много важен, е взаимодействието с националните органи за защита на конкуренцията. това взаимодействие с националните органи е много важно и аз възнамерявам да развивам тази дейност, защото националните органи са тези, които познават с най-голяма степен на своите пазари. Така че трябва да се прецени дали би било по-ефективно да се създаде специална група или пък да има по-тясно взаимодействие с националните органи за защита на конкуренция, които са по-запознати със средата, в която се извършва определено нарушение. Марко Прецел от името на комисията ИМКО. 2013 erzielte През 2013 година беше първата европейска инициатива срещу приватизирането на водата като ресурс. Идеята беше този сектор да бъде изведен от директивата. след това имаше много инициативи против приватизацията на доставката на вода в Европа. В крайна сметка преговорите за трансатлантическото споразумение продължават. За това водеща роля има САЩ. Публичните монополи се превръщат в частни монополи с смесени резултати като цяло. Вие какво смятате по отношение на този тип монополи? Може ли е, въобще да има конкуренция в този случай? Ще се опитате ли да спрете частните водни монополи? И какво е вашето мнение по отношение на твърдите клаузи в трансатлантическото споразумение, които ще доведат до неизменното превръщане на водното снабдяване в частна инициатива и в частен монопол? Първо, мисля, че инициативите по отношение на гражданските инициативи, които бяха предприяти, бяха много добре изпълнени. По никакъв начин не подценявам ефекта от това, че тези инициативи бяха предприяти не само заради това, че те засягаха милиони хора, но и заради това, че стартираха дебат, защото все повече и повече хора говорят по дадена тема. Така че, от тази гледна точка, Струва ми се, че чудесно да имаме този нов инструмент в нашия, демократ... в нашия демократичен модел. Това пренася дебата на ново ниво, по какъв начин говорим ние в комисията, с парламента и с съвета. Сега, що се отнася до приватизация на а, монополите на природни ресурси. Не знам какво точно се случва, не знам достатъчно за това какво се случва по отношение на преговорите за трансатлантическото споразумение и не мога да ви отговоря конкретно. Мога а, да ви отговоря, когато получа повече информация и съм по-сведоща по този въпрос. Благодаря. Майкъл Фория за Алде. Благодаря, господин председател. Тук съм. В вашите писмени отговори на въпросите, които ви поставихме, вие наблегнахте на малките и средни предприятия. На практика малките и средни предприятия най-често са жертви на бюрократичната тежест, тежки административни процедури, екологични стандарти и така нататък. А да не говориме, че правилата се раз, са различни в различните държави членки или се прилагат по различен начин. При, примерно, за 5 е, милиона да речеме, трябва 25 милиона за адвоката. И, и как да не после да няма желание за сливане. Мис, не мислите ли, че е крайно време да се действа в, този, е, в тази насока и какво ще предприеме Генерална дирекция конкуренция в случая? Да, так, разбирам и знам колко е трудно. От е, три години съм министър на а, економиката и вътрешните работи и работа точно по тези е, проблеми. Да има повече професионалисти и по-малко административна тежест. Не само за а, малките и средни предприятия, но както и за обществените а, служби. Щастливи сме, че имаме първи заместник председател, който ще отговаря за това. Сега не може да го оставим той сам да се справя всичко, защото няма да е честно. Но просто да може да си сътрудничен с него, да видиме къде можем да съкратиме административното и бюрократично бреме. И също така да намерим един а, балансиран подход към изработване на европейско законодателство. Защото понякога сигурно е по-ефективно да създадем един нормативен акт вместо 26. Но въпросът е как го правим. Защото е, понякога имаме тенденция да свръхрегулираме в е, дадени сектори, защото ще си казваме, че и това би трябвало да добавим, и това да добавим, и, и би, би, би било добре да поискаме от предприятията да ни предоставят и данни, и отчети, и така нататък. Но... Може би. а, ние от тях трябва да искаме минимума, а ние трябва да намерим начин да използваме тези данни по най-различни е, и ефективни начини. За так, така че мисля, че основният фактор е начина по който се изработва даден регламент или правило. Заместник председателя Маркос Фербер, който също е председател на новата работна група за конкуренцията в нашата комисия, която има за цел за да наблюдава работата на комисара и да има диалог с него. Благодаря. Вашият е, председател, вашият предшественик говореше за футбол, вие сега говорите за кафе. Разбира се, започнах процедури срещу интернет доставчици, срещу фирми като Google. Смятате ли, че сегашните конкурентни правила са подходящи за цифровото общество? и как трябва да се развиват. Второ, Европейския съюз има споразумение за конкуренция, споразумение в областта на конкуренцията с Швейцария. Това означава, че се обменя информация между органите същите на конкуренция, без съответните лица да бъдат информирани. Смятате ли, че трябва да сключим подобни споразумения и с други страни? И ако да, с кои? много добри въпроси, които заслужават по-нататъчно по обсъждане. Тук става дума за промените, които предвиждаме през последните пет години пазарът се промени до неузнаваемост. Понякога думите, които използвам, са неразбираеми за децата ми. Всъщност не искам да кажа, че няма да има картели, че няма да има злоупотреба с господстващото положение, че сливанията е, ще доведат е, непременно до е, запазване на конкуренцията. Но има старомодни неща, които се оказва, че функционират добре важното е ние да сме наясно с промените на пазара. Тук е предизвикателството. В някои от случаите, които сега се разследват, непрекъснато изникват нови неща. Надявам се, че по този начин не само ще протакаме нещата, защото трябва да се взимат решения своевременно. Споразумението с Швейцария е особено и аз бих искала да обсъдя с вас въпроса какъв тип споразумения биха ни били полезни. При всички случаи те са полезни, защото това е международно сътрудничество в областта на изпълнението на правилата за конкуренция. Доколкото знам, има много добро сътрудничество между европейските органи за защита на конкуренцията и, техни, и съответните органи в САЩ, също така и Канада. И също така и международната мрежа за защита на конкуренцията е много важен фактор, който да способства за насърчаване на конкуренцията и в международен мащаб. Мисля, че е в наш интерес е, да подпомагаме тези мрежи. Свен Гиголт от името на Зелените има думата. Госпожо кандидата комисар, през последните няколко години областта, в която се увеличиха субсидиите, съсъщност банките, много обществени средства отидоха за спасяването на банки. Имаше специални условия, за да се избегне техния колапс. Имаше натиск от страна на някои държави членки, от страна на ЕЦБ в тази област, за да се намали да се намалят правомощията на комисията. Когато се стигне до така наречените стрес тестове, вие ще бъдете ли в позиция да намалите правомощта на главна дирекция конкуренция и а, сега не е много ясно кой трябва да бъде спасяван по отношение на това да се върнат парите на кредиторите. Ще започнете ли едно разследване, за да въведете прозрачност и да видите кой всъщност е бенефициента при мерките за спасяване на банките. Очевидно сте напълно прав, като казвате, че държавната помощ за банките достигна безпредседентни висоти по време на кризата. И сега предизвикателството е да спрем помощите и да се върнем към един по-здрав и може би по-скучен финансов сектор. Когато а, става въпрос за банковия съюз и бан, Европейската банка за развитие и реконструкция, когато те, влезнат в, когато тези неща влезнат в сила, това също трябва да бъде взето предвид. Ще се публикуват резултатите от така наречените тестове за издържливост, стрес тестовете. Ще се види кои са тези банки, на които им трябва допълнителен капитал, за да бъдат жизнено способни и да могат да отговорят на търсенето и да влезнат в банковия съюз. Остава и въпроса с държавната помощ. Защото в момента върви модернизация в областта на държавната помощ, има нови правила и това, което е важно, е да имаме един механизъм а, по отношение на това да измъкваме банки и всъщност да сме сигурни, че те са жизнеспособни, което ще влезе в сила с влизането в сила на Европейската банка за развитие и реконструкция, правилата за нея. Както знаем, резултатите от стрес-тестовете ще станат известни вероятно до края на този месец. А какво ще кажете по отношение на разследването? Втория ми въпрос. Да. Нямам общ поглед върху бенефициентите към момента и не мога да кажа по какъв начин едно такова разследване ще бъде проведено, какво ще бъ... какъв ще бъде неговия обхват. Но знам, че нещата са направени много различно В някои случаи има възможност да се, от държавата членка да се върне и да използва този случай, ако може да се върнат капитали към банката. В други случаи не е така, но с удоволствие ще ви предоставя повече информация по този въпрос по-късно. Благодаря, Марко Вали. Благодаря, господин председател един а, директен въпрос. Как можем да гарантираме конкуренцията в а, една система, в която многонационалните фирми има толкова голяма власт? Фиат и Крайслер се регистрираха в Холандия, защото им е удобно. Друга част беше регистрирана в Лондон, пак защото им е удобно един дребен, една дребна фирма не може да използва всички тези хитрини. Как да се защитаваме срещу тези многонационални фирми, които си правят каквото си искат? Исках да споделя тези свои мисли с вас и да чуя вашето мнение. Не знам как стоят нещата с конкретния случай, но знам, че ако съм дребен бизнес, щях да си мисля, че онези, които имат правомощията да прилагат закона, да използват на, напълно своите правила. Би било крайно справедливо, ако този, който има правомощията и ресурсите да прави разследване и не направи онова, което се очаква от него. Да, хората могат да се разчитат, да се организират по различен начин, но това не трябва да бъде за сметка на другите. Ако съм дребна а, фирма, която си плаща данъците, защото не може а, да се регистрира в три различни страни, бих била спокойна, ако можех да вярвам в това, което ви казах. Хората, които слушат това днес, би трябвало да разберат, че това е важен сигнал от парламента. А именно, че ние няма да гледаме на фирмите, които се организират по начин, който е недостъпен за други фирми. Това няма да бъде прието, ако противоречи на правилата. Ще продължат извършваните проверки и се надявам, че ще спечелим делата. Това е най, би било най-доброто, е, за да са, са спокойни е, хората и да имат доверие в това, че Европейския съюз държи на върховенството на закона. Благодаря. От името на комисията ИМКО, от името на социалистите Марк Тарабела. Госпожо кандидат председател, Цифровия пазар е много уязвим, защото има господстващи позиции и много а, сливания. Можете ли да ни кажете какви ще бъдат мерките за по-широк достъп до интернет и онлайн и да има широк избор за потребителите? По какъв начин можете да се борите срещу концентрацията на търсачките, като също времено знаете, че се събират данни от потребителите, които след това се използват с търговска цел. И а, ако бъдете, е, коми, станете комисар, ще живеете много щастливо в Белгия, защото ние сме е, родината и люлката на шоколада. Е, ще, първо ще проуча сама въпросите. в новият регламент за групово освобождаване е, записан и въпроса свързан с честотите и широк, широколентовия интернет. Всички знаят, че в някои региони, в някои държави много трудно, трудно потребителите могат да имат достъп до широколентов а, вис... Л... интернет. Така че новият регламент ще позволи на потребителите в тези страни, там където не може да получат тази услуга, да имат достъп до нея защото в крайна сметка все повече и повече услуги се предлагат по интернет. Не, не само а, частни, в а, частни сделки, но включително и обществени услуги се предлагат по интернет, защото по този начин се спестява пари, време и така нататък, но вие просто имате право и трябва да имате достъп до интернет защото и тук виждаме, че наистина има а, а, пропуски и а, на пазара. Така че, мисля, че а, парламента настоява, че ако бъда одобрена, при приоритет ще бъде цифровия пазар и ще работи с комисара, който отговаря за защитата на личните данни и на данните и достъпа до интернет. Така че това е знака, който ви отправяте към вашите е, към нашите слушателя. Сега Вики Форд, председател на ИМКО. Благодаря. Имко ви дава задължения за единия дигитален пазар, цифровия пазар, така наречените платформи peer-to-peer, най-великите приложения, Юберапки наричаме. Други страни са започнали да ги използват. А какво е вашето мнение за фрагментирането на този дигитален пазар, още преди да имаме единен пазар? И като а, какво мислите за такива доставчи на услуги като Skype? Как може да имаме възвръщаемост на инвестициите и също време да няма злоупотреба с господстващо положение и потребителите да имат достъп? И накрая, законодателството в областта на конкуренцията подходящо ли е за цифровия свят или са ви необходими нови инструменти, които да използвате? never ever correct. Никога не бих поправила националните съдилища в техните решения, но ми се струва важно някои от цифрови ми се струват важни някои от цифровите услуги, защото те подобряват конкуренцията. И е справедливо, ако те си плащат данъците, таксите, каквото трябва да плащат, тогава всичко е наред. Мисля, че ако всичко е справедливо, тогава нещата са окей. Okay. Също така обаче е важно а, някои от тези компании да знаят какви са данците, които трябва да платят и да ги плащат, независимо какво смятат. Също така, когато се отворят нови пазари, благодарение на различни приложения или програми, това да се спазва. Струва ми се, че основните правила на конкуренцията са така силни, както са били винаги. Това, което трябва да продължим да бъдем, е да следим внимателно как се развиват пазарите, защото както говорихме а и по-рано някои бизнеси, те не се считат за национални бизнеси, за европейски бизнеси, те се развиват на, в глобален мащаб от самото начало. Това е пазара, който им трябва за да процъфтяват. И точно това е предизвикателството да не изоставаме, да не вървим две крачки след тях, а и да ги разбираме напълно. Някои от нещата, които надявам се заедно можем да разгледаме, са свързани с големите компании за събиране на данни, защото това променя нашето разбиране за разплащането. В крайна сметка личните данни почти се превръщат в валута, в която заплащаме част от услугите, които ползваме. Надявам се, че по всички тези предизвикателства ще можем да работим заедно. Благодаря Рина Кари от Обеднената левица. Малко бях очудена, изненадана, че не можахте да отговорите на моят въпрос по червените книги. Сега искам да задам един въпрос, свързан с държавните помощи. Дания възрази по въпросите свързани с правилата за корабостроителниците. Но знаете, че дори в, в Дания а, има а, прекалено много нарушения на социалните права, въпреки, че там а, не, а, работните места не са заплашени. Вие ще бъдете, ще отговаряте за цяла Европа, за Така че смятате ли, че има лоялна конкурентност, когато се предоставят държавни помощи, които в случая става дума за корабостроителниците? Тези е, помощи се използват е, за социален дъмпинг. Вие зададахте този въпрос защото искате да попитате как мога да извършвам, да върша най-добре работата си като комисар. Аз имам опит в правителството, в парламентаризма. Аз не мога да приемам нареждания и инструкции. Това е задължително. Говорихте за система, за механизъм на помощи в Дания или други страни. Дали е Дания или друга страна, за мен няма да има никакво значение. Цитирахте случаи с корабостроителници. В определен период от време имаше проблем, че независимо от това, че имаше комисар по въпросите на конкуренцията, практиката продължи. Алде. Благодаря. Първо искам да кажа, че от 14 години съм адвокат в областта на конкуренцията и се радвам, че този ресор е в добри ръце в новата комисия. Моя въпрос е свързан с Google, но от друга гледна точка – Притеснявам се от някои прите, коментари на европейски лидери, в които те а, казват, че за да можем да защитим европейската економика от а, доминирането на компании от САЩ, трябва да имаме много нови нормативни разпоредби. Моят въпрос е по какъв начин вие ще работите съвместно с своите колеги, за да гарантирате, че борбата срещу нелоялната конкуренция не се използва с цел пречка на свободното ползване на интернет. Мисля, че това е чудесен последен въпрос, защото ми дава възможност да ви кажа колко е важно нашите разследвания да се основават на факти, а не на емоции, на политически идеологии или на това, което ни харесва или което пък не ни харесва. Защото това е единствения начин, по който можем да подкрепим един от основните принципи на Европейския съюз, а именно върховенството на закона. Мисля, че това е едно от най-важните неща да гарантираме, че тогава, когато провеждаме разследване, то се провежда въз основа на фактите, на разбиране на пазара и въз основа на правилата и нормативните актове, които ще изпълняваме. По този начин можем след това да защитим случая и, в, и пред съда много е важно, защото точно съдилищата проверяват дали това е спазено. Дали всички проверки са направени. Европейската комисия има сериозни изпълнителни правомощия по отношение на конкуренцията, а от гледна точка на това, което се случва след решение, в случаите в които се отнасят към съда, точно тогава нещата са много важни. Ние трябва да сме сигурни, че всички факти са разгледани и че начинът по който сме организирали действията е в съответствие с харта на основните права. Всички проверки са направени, баланса е спазен, можем да защитим конкуренцията възоснова на фактологични данни по един а, независим и безпристрастен начин. Надявам се, че вие сте права, защото и аз от това се притеснявам, че хора, които са работили в тази област 14, 20 или повече години, ще сметнат, че съм прекалено, че подхождам прекалено меко, така че приемам вашите коментари по добър начин. Благодаря, казвам председателя, благодаря на всички а, членове за, а, за отправените въпроси, а сега а, давам думата на кандидат комисаря за, последни, а, за последното изказване. Има 5 минути. Благодаря ви, господин председател. Господин председател на, работ... на специалната група за защита на конкуренцията, Надявам се да работя с вас в тясно взаимодействие. Надявам се, че онези, които следиха дебата тази вечер, са разбрали нещо, което ми се струва, че се очерта във всеки въпрос, а именно, че Европейският парламент оказва възможно най-категоричната подкрепа на конкуренцията и че е за безпристрастна неутрална защита и спазване на правилата за конкуренция. Но също така и че политиката за конкуренция подпомага редица други области и е свързана с тях. Разбира се, искам да ви благодаря и за търпението, защото по редица въпроси не бях достатъчно конкретна в отговорите си. Надявам се, че ще се върнем на тези въпроси. Опитах се да ви покажа моите ценности и принципите, които ще следвам и че това ще бъде основата за нашето сътрудничество. Надявам се, че онова, с което ще си тръгнат следва, проследилите това изслушване, е значението на конкуренцията за стимулиране на растежа, инвестициите и за създаване на работни места. Надявам се, че не е останало, е, не е останало неразбрано и значението на цифровата економика. Значението на конкуренцията и там и недопускането на злоупотреба с господстващо положение. компютрите като че ли си имат а, свой живот. По време на своята подготовка, може би не трябва да ви го казвам, научих много съкръщения и различни жаргонни израза. И се замислих какво ли пък, какво ли означават тези неща какви принципи лежат в израза window mounting decision, защото производителите са създали картел, в който са се споразумяли за цената на window mounting. Това решение е довело до глобата на няколко големи предприятия. След като прочетах това, се почувствах доста смирена. Мисля, че сътрудничеството между нас може да бъде много обещаващо. Бяха зададени въпроси за това докъде стига конкуренцията, е, законодателството и регламентацията. Очевидно може много да се постигне, когато се работи в взаимодействие между парламента и комисията. И както казах няколко пъти, обещавам да водя диалог с вас. Аз съм дъщеря на двама свещеници в датската църква. Те винаги приветстваха и приемаха с приемаха унези, които идват, вместо да казват лоши неща за унези, които не идват. Приветствам и се радвам на всички вас, които дойдохте тази вечер. защото това говори е, за е, вашата ангажираност. Надявам се, че в превода не са били загубени много неща. Опитах се да бъда ясна, защото те ми помогнаха да бъда още по-ясна. Госпожи и господа депутати, господин председател, благодаря ви за търпението. Благодаря на Маргарет Вестъкър. Благодаря на всички колеги за тяхното търпение. Закривам заседанието и след 30 минути ще проведеме заседанието за оценка при закрити врата. Закривам заседанието.